Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, колеги. Дами и господа, моля заемете места. I open the meeting of the committee for... Започвам заседание, започваме заседанието на Комисията по регионално развитие и започваме с приемане на дневния ред. Искам да предложа промяна в дневния ред. След приемането на дневния ред, комисията ни информира относно делегираните актове. Вече ни беше дадено едно предупреждение. То ви беше раздадено като проект през декември 2014 и в окончателна форма на 29 април. То засяга чисто технически въпроси, свързани с публично-частните партньорства. Европейският парламент трябва да одобри или да го отхвърли на пленарното заседание през юни. Комисията ще направи кратка презентация относно на делегираните актове, като последен елемент от дневния ред утре. И след това, крайният срок ще бъде до 11 май. Ако има някакви искания или възражения. Така че, ако приемате тези промени в дневния ред, една допълнителна точка за утрешното заседание, кратка презентация от комисията по делегираните актове, съгласни ли сте да приемете така променения дневен ред? Господин Ван Нистелрой, заповядайте. Благодаря. Аз очаквах комисията да дойде да отговаря на втората част на въпросите възможно най-бързо. Тоест, очаквах сега през май да дойдат тук. Комисар. Комисарката. Защото последния път трябваше да се тръгне преждевременно и ние не получихме отговори. Така че, как да направим така, че да имаме заседание с нея? Благодаря за въпроса бях планирала да ви уведомявам по време на заседанието на координаторите. Има решение да имаме такава дискусия с комисарката, но така иначе нека да кажа на всички членове, ще имаме такова заседание и тя ще присъства на заседанието през юни. Със сигурност планирано е. Тя ще участва на заседанието през юни. Относно времето. Ще се опитаме е това да бъде възможно най-дълго, т.е. тя да остане възможно най-дълго, за да отговори на максимално много въпроси. Има въпроси от предния път, има нови въпроси, нови теми, които трябва да се разискват. Така че комисарката ще бъде тук през юни. So Можем ли да приемем дневния ред? Добре, прият. Благодаря ви. И така, сега можем да продължим с следващата точка, а именно одобрение на протокола от заседанието на 26 март. Имате протокола. Нямахме априлско заседание, за това тук протокола, който ще одобряваме от 26 март. Имате протокола във вашите документи, досиетата с документи. Предлагам, освен ако нямаме някакви възражения по време на днешното заседание, на края на днешното заседание ще се счита, че протокола е прият. Съобщенията на председателя, две такива имам. Нека да напомня само, утре ще има гласувания в 10 часа сутринта. Моля ви да дойдете на време и да си носите картите за гласуване. Защото очаквам, че ще има доста електронни гласувания. И другото съобщение – в 1.45 след обед ще имаме първо заседание на нашата работна група. И ще имаме, имаме информация от представителите на Генерална дирекция Регио по първата тема, която отбелязахме в графикът на работната група. Това е, което имам да ви съобщя. Нещо неясно, някакви въпроси. Е, разбирам. 25. Един. 45. Един и 45 утре. Ще бъде заседанието на работната група тук. Не, в другата зала за заседание поправя се председателка. And... Това са моите съобщения. Пристъпваме към първата истинска точка от дневният ред, а именно Европейските структурни инвестиционни фондове и доброто економическо управление насоки за прилагането на член 23 от регламента за общо приложимите разпоредби. Той постави, изгражда един механизъм за подкрепа за европейските структурни инвестиционни фондове за добро економическо управление. През юли миналата година комисията при едно комунике по първата част на този член, параграфи от 1 до 8, където се изграждат разпоредбите, при които комисията може да поиска да се препрограмира, да поиска от държавите членки да препрограмира част от фондовете. После нашия докладчик Бланко Лопес представи своят проекто доклад и предложих крайен срок за измененията по този доклад обяд на 19 март, четвърт. Поправи се председателката май. Четвъртък. 19 май на обяд. Това е четвъртък. И ще гласуваме по този доклад на заседанието ни през юли. Нашият докладчик е тук, господин Лопес. Имаме докладчици в сянка, те също са тук. И, и тук е господин Солаж, който е също съместник председател на комитета на регионите и ще ни представи становището на Комитета на регионите след дискусията а, между членовете. И така, господин Лопес, имате думата. Muchas gracias, eh, Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че изразявам чувствата на по-голямата част от комисията, като казвам, че нашата комисия режи трябва да се стреми към едно балансирано демократично прилагане на принципа, макроекономическия принцип от член 23 от регламента с, за общите разпоредби за европейските фондове. И това е целта на доклада, който ще ви представя сега. Целта всъщност е основно в текста. Искам да ви представя нещо, което е свързано с участието на Европейския парламент по време на целия процес на препрограмиране или временно спиране на фондовете, така както се предвижда в член 23. Според мен участието на Европейския парламент в процедурите за препрограмиране и спиране на фондовете съставлява демократичната гаранция, която е основна за приложение, за едно балансирано, прозрачно и гъвкаво приложение на макроекономическите условия. Това е едно приложение, което трябва да се извърши съобразно принципа на асоцииране и управление на всички различни, като се спазва субсидиарността и пропорционалността на мерките, които ще бъдат прияти. Нека да обясна. Става дума да се вземе под внимание ситуацията в държавите членки. Става дума да се държи сметка за ситуацията в регионите, които имат социоекономически трудности, Европейските фондове могат да съставляват една чувствителна част от техния бюджет. Това е което уточнявам в точка 12, 15 и 17. Установихме при някои е, обстоятелства, в някои случаи, че по време на тази криза именно структурните фондове бяха основна инвестиция, която се извършваше в много региони в Европейския съюз парламента с комисията и съвета трябва да започнат структуриран диалог, който да може да гарантира междуинституционална координация, която да е подходяща за един добър поток на информация за всички процедури съобразно член 23. Парламентът според мен би трябвало поне да бъде веднага държан в течение за всякакви искания за препрограмиране и за спиране на плащания, за да може, разбира се, да изрази своята позиция в необходимото време, в необходимата форма и не, позицията на парламента да бъде взета под внимание от Европейската комисия. Изискваме, разбира се, комисията да ни осведомява постоянно изискванията, които са упоменати в е, доклада, що се отнася до ролята на Европейския парламент в случай на препрограмиране и спиране на плащания, изисквания, за които говоря в член 24, параграф 24 и другите, си остават отворен въпрос. Може нещата да се изготвят по по-конкретен начин, като се основаваме на измененията, които са въведени и на базата на компромисите, които може да постигнем по време на следващите седмици с другите групи от парламента, защото имам чувство, че една тематика, която изисква възможно най-широк консенсус, на всичките групи в парламента. Отвъд този основен въпрос за доклада какво се очаква от комисията. Иска се от комисията да се произнесе именно по е, отражението, което може да има този макроекономически механизъм върху регионалното развитие. Може да има взаимодействие в рамките на управлението, е, искаме също да ни се доставя информация за начина по който е, кохиажалната политика ще спомогне за приложението на специфичните препоръки за отделните държави и става дума да се види също как стои въпроса с препоръките на съвета. Иска се от комисията също да води заедно с държавите членки да извърши анализ на всичките възможности, които съществуват, които позволяват приложението на член 3, параграф 10. Очакваме също тя да уточни начина по който ще вземе под внимание хоризонталните принципи, които са записани в регламента и ще трябва тя да може да действа в тясно сътрудничество с държавите членки и също да проверява и отражението върху местните власти, местната ситуация следствие приложението на членовете, за които става дума. И накрая един доклад относно отражението и резултатите получени следствие приложението на член 23 трябва да се види какви са стойностите на програмите и начина по който ще се подобри растежа. Това е, което са някои аспекти, които са записани в доклада, които за мен са много важни. И всичко това в един критически дух. Трябва да се види как стои въпроса с макроекономическите условия. Ние установихме, че комисията е съгласна по време на дебата именно по този доклад. Текстът на този проектодоклад е доста умерен, поне така смятам, защото е невъзможно да се премахне член 23 и да се промени този член. Ние искаме наистина той да бъде приложен по възможно най-справедливия, най-демократичния начин. Разбира се, е, бяха изразени критики по отношение макроекономическите условия. Комитета на регионите, например, се изказа, изпратени също своите така съмнения и ние имахме възможност имаме възможност да чуем и представителите на Комитета на регионите. Сега, разбира се, ние трябва да приветстваме този подходящ подход на комисията, да приветстваме нейните намерения, да ограничи, доколкото е възможно, това спиране и препрограмиране на фондовете в средносрочен план. Програмите споразуменията за сътрудничество, прияти в настоящия период, взеха под внимание специфичните препоръки за отделните страни, бяха взети под внимание също и препоръките на съвета. И по известен брой въпроси си останахме малко така в не много ясните условия, е, тези въпроси, които останаха, ще ги разгледаме, за да може да се преразгледа това препрограмиране, за да се занимавам също и с спирането на фондовете. Трябва да преразгледаме системата, трябва да подобрим изпълнението на програмите и социално-економическата ситуация, най-общо казано, без да застрашаваме целите, политическите цели е, на политиката, кохезионната политика. Така че аз оставам е, на ваше разположение за всякакви предложения, забележки, за да може да проведем диалог на основата на промените, които могат да бъдат внесени до, е, от сега до гласуването на текста. Благодаря. Банколо. Благодаря, господин Банко Лопец. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Господин Полчак има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да благодаря на докладчика за това, че ни представи своя доклад. Господин Бланко Лопец ни представи един много качествен и същевременно критичен доклад. И мисля, че това е много нещо абсолютно подходящо и изразява отлично нашата позиция относно член 23 и последиците от неговото прилагане. Този член до сега не е бил прилаган, защото ако комисията вземе решение за препрограмиране, съвета трябва да се произноси, произносе Просто, но до сега той не е бил прилаган, защото някои макроекономически обвързаности не са били просто на лице. Така че смятам, че господин Бланко прие всички е, наши из... възражения, мнения. Смятам, че може би още може да се преформулират някои е, точки, но като цяло смятам, че наистина доклада е много качествен. По точка 6, извинете, е, извинява се, оратора, всъщност става дума за е, точка 8, става дума за е, споразумение за партньорство. Някои от е, препоръките специфични препоръки за държавите членки, ще се нуждаят от прилагане на други инструменти. И комисията наистина ще трябва да може да предприеме някои мерки предвид неизпълнението на някои условия. Когато наистина е необходимо препрограмираме, то трябва да става наистина на изключителна основа. Изключителна основа. Точка 11. А, прекаленото административна тежест. За 2014-2020 година както и закъсненията. Наистина има, имаме вече закъснение за, при, за приложението, така че препрограмиране при тези условия би било наистина трудно. А, това наистина би било една заплаха за кохезионната политика. Точка 17. Прилагането на принципа за пропорционалност. Нека не забравяме, че ако държавите членки не изпълнат своите ангажименти, това е, не означава, че те е, просто не са искали или не са могли. Може би има други причини, като, например, е, природни бедствия и така нататък. Това също трябва да бъде отразено и точка 19. Става дума за отчетност и предоставяне на информация. Аз мисля, че тази точка би могла да бъде малко променена Става дума за обмен на информация. Мисля, че би трябвало да добавиме тук и достъп от страна на държавите членки. Държавите членки трябва да бъдат упоменати. Мисля, че ако не ги упоменеме, това ще бъде грешка. Точка 24 относно ролята на парламента. Струва ми се, би било добре изрично да упоменеме нашата комисия, комисията по регионално развитие. И може би и комитета на регионите, в крайна сметка, защо не? Още, още веднъж искам да кажа, че предложението е много добро. Искам да благодаря на господин Лопес. Наистина си сътрудничихме много пълзотворно и му благодаря за това, че взе предвид нашите възражения и мнения. Госпожа Томашич има думата. Благодаря. Бих искал да благодаря на докладчика за отличното, отличния доклад, който използва много правилно и целенасочено препоръките, свързани с доброто управление. Ако има някакво препрограмиране или прекъсване на плащанията, то трябва да има абсолютно ясно и точно аргументиране на това. Държавите държавите членки ще трябва да изпълняват националните си програми и насоките. Трябва също така да се избягват неустойчивата фискална економическа политика. Необходими са инвестиции в областта на заедостта в различните региони и за това комисията трябва да прилага член 23 на основата на принципите на, за пропорционалност и да вземе наистина предвид спецификата на дадените региони, особено онези, които са в много тежко економическо положение. Честото препрограмиране ще ще бъде заплаха за предвидимостта и някакси ще подкопае доверието в споразуменията за партньорство. Това ще бъде една санкция спрямо регионалните власти, а те играят много важна роля в цялата економика. Те представляват 33% от бенефициентите на средствата. И мисля, че всяка една промяна трябва да бъде да бъде взета и изработена заедно с държавите членки. Благодаря. А, искам да извиня господин Олерен, който се върна към националните политики след последните избори в Финландия. А, относно проекта доклада искам да а, обясня кои са приоритетите при преговорите, особено относно член 23. Разбира се, винаги и ние смятаме, сме смятали, че едно добро економическо управление, както и ефективно използване на фондовете, това не са противоречиви понятия. Искаме също да видим прилагането на практика на член 23, което обаче да не нарушава прилагането на кохезионната политика и да не създава риск от за бенефициентите на тези структурни е, фондове. Искаме разпоредби по. Искаме споразумение по общите разпоредби, също по понятието за макроекономика. Имаше различни мнения в комисията и дори и в Европейския парламент. Така че имаме компромис, който може би не е перфектен. Разбира се, винаги при компромиса търсим равновесие, все пак. Ако погледнете сега към доклада, със сигурност ще сте критични. Ние считаме, че член 23 за макроекономическите условия, а, както и аз съм го казвал преди, е неуравновесен. Е Трябва да видим как ще се прилага на практика. Но ако погледнете доклада днес, ще видите по, член, по параграф 14, там се казва, че ние като комисия Реги не приемаме неспособността за справяне с макроекономическите проблеми на а, национално ниво, е, защото това наказва а, местните власти. А харесват ли ви или не, ако се сблъскате в една държава членка с отсъствие на едно добро економическо управление и разбира се, член 23 ще бъде прилаган като последна възможност, не веднага, но последиците ще бъдат, че ще се наранят, ще се подкопае възможностите на, на местните органи на властта. Така или иначе, е, аз ще изпратя всички тези коментари на докладчика, на който все пак благодаря за работата. Благодаря. Не виждам госпожа Мартина Андерсън. Не, няма я. Продължаваме с господин Вана. Госпожа, благодаря. И аз искам да извиня нашият докладчик Сянка. А, знаете, че зелените са против макроекономическите условия, защото считат, че това е излишно и, и ще да предизвика повече щети, отколкото положителен ефект но все пак искам да благодаря на докладчика за добрият доклад. Много добър текст, много добро равновесие, по много деликатен начин постигнато и се говори за нуждата от подобно прилагане на макроекономическите условия, едновременно с това, като се съчетая с нуждата от европейски инвестиции. Така че смятам, че наистина текстът е много добър, добра база за дискусии. Разбира се, имаме допълнителни предложения за формулировка, например да се сложи повече акцента на макроекономическите условия, без обаче да налага допълнителна тежест или пък да се позатегне тази рамка, график и също при всички други случаи на препрограмиране трябва да има консултации. И се надяваме, че докладчикът ще продължи да се сътрудничи с докладчица Осянка по начина, по който вече го направи. И се надяваме да, да постигнем един добър доклад. Благодаря още веднъж. Благодаря сега госпожа Темато. Io ringrazio come gli altri il collega per il suo lavoro. Благодаря ви, госпожо председател. Също искам да благодаря колегата за чудесната работа. В центъра е една тематика, която призвика доста много спорове. Вече го разглеждахме още по време на предишния мандат. Става дума за макроекономическите условия. Казах, че ще бъда любопитна да видя какви ще бъдат предложенията на колегите, така че изчетох много внимателно този доклад – и както вече беше казано, е съвсем очевидно, че това, което казва член 23, всъщност притеснява по-голямата част от политическите сили, които присъстват тук. Иначе приемам положително припомнянето, което направи колегата на принципите за субсидиарност и пропорционалност, точка 15 и 17. Параграф 14 също, където се казва, че на национално равнище невъзможността да се реши дефицита може да навреди на местните регионални власти и за приложението на нашата кохизионна политика. Както и е, се знае, евентуалното препрограмиране би наказал, да се казва, местните регионални власти. Те не са виновни, в крайна сметка, за обществения дефицит на държавите членки и много често по институционни, институционални причини трябва да допълват своя бюджет по някакъв начин. И в своя шести доклад Европейската комисия говори също, че този дефицит произхожда основно от дейностите на централната администрация. Така че би било парадоксално да наказваме местните регионални власти за нещо, което те не са виновни. Това, което се говори в доклада относно специфичните препоръки по, за отделните страни, където се споменават някои забележки, от които проистичат забележките на комисията, всичко това трябва да ни накара да помислим по рис, потенциалните рискове за, от мерки, които биха свързали кохезионната политика с едно нормално управление. Освен това, мисля, че мога да се съгласа с по-голямата част от колегите, че самия факт, че в е, тези напътствия не се говори за Европейския парламент, в е, процедурите за програмиране, препрограмиране или спиране по член 23, това нещо трябва да бъде подчертано. Искам също още една забележка да направя относно чудесния доклад на колегата наистина желая между промените и заседанията да може да се вземат под внимание и идеята да се запише, да се говори в този доклад всъщност важността за ревизията на клаузата за инвестиции и спрямо регионалния и националния дефицит, е важно всичко това да се преразглежда, защото някои аспекти се разглеждат в рамките на съвместното финансиране. Така че това е което иска да кажа. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря на докладчик Стефсянка. Сянка. Сега в пожеланията на господин Бущинор. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегата Бланко Лопес за великолепният проект доклад. Напълно съм убеден, че след включването на толкова много добри идеи, споменати от докладчица в сянка, ние ще продължим много успешно в същата насока, в която комисията Реги вървеше в, през миналата година, когато приехме а, всъщност не последната година точно, но по-скоро, бомеността 2013, поправя се оратора, а, Та, това, което ценя тук е, е, че той споменава изрично кое може да бъде последната мярка, която да бъде взета от Европейската комисия, и, но това може да стане само с участие на комисията Реги в парламента и е, това е начина по който е, двамата съдокладчици са изградили правилата по макроекономическите условности. Второ, също този дух, а именно да се избегне прекратяването или замразяването, защото когато се накаже централното правителство заради макроекономическите условия, всъщност тези, които плащат парите, тези, които плащат грешката, са регионите. А духът на регионалната политика, на кохезионната политика е никога да не се наказват регионите. Именно за това превенцията е жизненно важна тук. И също искам да подканя комисията да помисли. А, дали всяко решение, което ще се взима относно замразяването или прекратяването, да бъде проверено два пъти и повече пъти, за да няма акумулативен ефект а, на наказание. Много по-добре е да се наблегне на превенцията, т.е. да се решат проблемите на време, а не да чакаме да се натрупат грешки и а, грешно е да се, да се а, човешко е да се греши. Така че трябва да наблягаме точно на темата на подобряване на административния капацитет а, и засилване на административния капацитет и на регионите, защото единствения начин по-добре да се абсорбират, да се освояват парите, както и да се избегнат грешките, и да се избегне замразяването, а именно това е добрия административен капацитет, за да сме сигурни, че още от замисъла на проекта до прилагането на практика имаме положителен ефект, имаме ефикасност и условия, които да изискват с, които да позволяват продължителността на този проект и да избегнем и да намалим замразяването на средствата само за някои малко наброй случаи. Благодаря още веднъж и се надявам да продължим да се сътрудничим така добре и за в бъдеще. Благодаря ви. Thank you, thank you very much. Благодаря. А сега госпожа Минетич. Благодаря. Искам да подчертая, че доброто економическо управление е едно предварително условие за успех на кохезионната политика. И смятам, че не можем да гледаме отделно на централното правителство и на местните власти, защото те работят заедно, те участват еднакво в обществените ангажименти и накрая в обществения в дълг. Така че трябва да помислим как да ги подкрепим през е, цялата економическа политика. Искам също да задам въпрос по този доклад. Точка 8 в общите принципи. Имаме много важен общ принцип, в който се казва, докладчика казва, че партньорските споразумения и програми, приети в настоящия програмен период, са взели предвид съответните е, специфични препоръки по държави. Това е нещо много важно. Възоснова основа на това, което казвате, всъщност вие казвате по-нататък, че препрограмирането трябва да бъде избегнато, защото вече са взети предвид оперативните програми и партньорските споразумения, както и специфичните препоръки по държави. Но въпросът ми е, това наистина ли се случва в действителност, защото като че ли Разгледахме вече някои партньорски споразумения и други такива програми и не видях връзка с специфичните препоръки по държави. Как евентуално ще се финансират тези препоръки, дадени по държави, чрез такива оперативни програми? И кои са специфичните дейности, по оперативните програми, които са свързани с съответните препоръки за държавата. Може би бихме могли да зададем въпрос на комисията, да ни представи този анализ и да ни обясни как точно следят връзката, която трябва да съществува. Ако наистина тя съществува, в такъв случай препрограмирането не трябва да се осъществява. Благодаря. Благодаря, господин Хетман. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja także na początku chciałbym bardzo serdecznie. Благодаря. Искам и аз да благодаря на докладчика за е, великолепната работа. Член 23 в настоящия му вид ми изглежда приемлив, но това не означава, че няма риск. Точно това каза и предишният оратор – и самия докладчик говори за този риск в доклада си. Но като цяло, препоръките на комисията са разумни, правилни и трябва да гарантираме възможностите за преговори на Европейската комисия, особено по обхвата и по начина по който се прилагат промените. и трябва да сме сигурни, че това се случва на практика. Така че всеки при всички ситуации да може да седне на масата за преговорите и да дискутира тези промени. Смятам, че комисията не трябва да чака до последния момент, за да подхваща препрограмиране. Ако има причини за подобно препрограмиране, комисията трябва веднага да го заяви и да го дискутира с, с заинтересованите страни. Докладчикът вече го каза, но все пак смятам, че трябва да помислим каква е ролята на кохезионната политика, особено в кризата, която излизаме сега. И също да не забравяме, че трябва да позволим на държавите да имат една като спасителна мрежа, която да ги а, спаси в случай, че има големи проблеми. И да смекчи по този начин и отрицателните въздействия на кризата. Всички необходими фактори трябва да се вземат предвид, както и спецификите на регионите, защото в много държави имаме големи разлики между регионите и е, между БВП. И в заключение Съгласен съм с докладчика, когато казва, че тъй като парламент е участвал в процедурите, той не бива да е изключен после от последващите процедури. Благодаря. Бих, записах си вашето име, но бихте ли ми, дали, бихте ли ми позволили да дам думата отново на господин Боча, който иска да отреагира на казаното от оратора? Благодаря, госпожо председател. Само много, да кажа нещо много накратко. Госпожа Малетич спомена, но както и преждеговорящия всичко, говориха за налагане на санкции или пепен, пен, санкции наказване. Но в крайна сметка, например, в Чехия 85% от публичният дълг се пада на държавата. Така че, ако има ограничителни мерки, те наистина могат да имат отрицателни последици за регионите и по места за общините. Така че ние не можем някакси да балансираме нещата. При всички случаи общините и регионите не могат да отговарят и да бъдат отговорни за държавния дълг. Така, господин Фан Нистелрой, имате думата. Благодаря ви. Аз искам също да се Да повторя казаното от преждоговорящите относно комплиментите, отправени към Кодин Лопец. Но наистина ние тук се блъскваме с най-важния проблем. С наистина тук е, е розата на ветровете или центъра на бурята. При всички случаи трябва да видим как, по какъв начин ние трябва да участваме по активно в работа. Сега, в, че, в точка четвърта се говори, че държав, държавата членка и централните власти не могат да разрешат макроекономическите проблеми. Ама защо не може? Дали държавата не иска да разреши тези проблеми или а, или не може. Дали държавата просто не иска да се намеси, да речеме, на трудовия пазар. Тоест трябва да си задаваме въпроса за причините. Докладчика спомена точка 27 и там нещата са обяснени много ясно, но кога ние като комисия ще получиме една разбивка по страна. Какви са проблемите по страни? Какви са евентуалните възможности за препрограмиране? Защо в крайна сметка да не получаваме един годишен доклад за взетите мерки, дали наистина член 23 е бил приложен, защо? Смятам, че е, само на основата на такава подробна информация можем да направим един анализ и да знаем какво е, се развива добре, как, как, както, как функционират нещата, защо и така нататък. Сега, не смятам, че искаме прекалено много, но предполагам и се надявам, че комисията ще, ще отговори на това наше искане. В комисията ЕКОН в момента се се обсъжда много методите на доброто управление и по какъв начин те ще се свържат с а, европейския семестър. Докато при нас дебата е същия по какъв начин всичко това ще спомогне за развитието на регионите. Едно време имахме докладчик по тези на тази тема госпожа Крел. Но най-важното, както беше казане, е превенцията. Превенцията. А ако се наложи да препрограмираме, то трябва да видим как трябва да се препрограмира, защо, а, необходимо ли е да се спрат а, средствата, по какъв начин, какви, как, какви но какви трябва да бъдат предварителните стъпки, предварителните мерки, за да се избегне препрограмиране или спиране на средствата. Т.е. да се е, разгледат е, регионалните параметри, които не, не винаги са само економически. Може би комисията не винаги разбира нещата, но ние като парламент ги разбираме. Тоест, ние трябва да използваме всички предварителни методи и инструменти, с които разполагаме, преди да стигнем до крайната мерка. Разбирам, че това е че, че това наистина е крайната мерка, но ако имахме предварително някакви въздушни е, възглавници, някакви предпазни пояси и така нататък, нещата биха били много по-добри, биха биха се развили много по-добре. Но бихме искали да знаеме колко пъти е имало нужда от препрограмиране, е, били, били ли са взети мерки или не. Благодаря ви. Не виждам никой друг, който... Господин Валкарсел. Благодаря, госпожо председател. Аз не само съм съгласен с изявленията на докладчика и държа да го приветствам, да го поздравя за все сърце за положената работа, но освен това, аз самият бях председател на правителството на един регион, така че разбира много добре нещата. Аз участвах пряко в тази комисия и знаете, че ние доста много критикувахме този аспект, свързан с макроекономическите условия. Така че тук само мога да изразя своето абсолютно убеждение, че Както каза господин Блянко, аз съм напълно съгласен с съдържанието на доклада и смятам, че този доклад много добре се вписва в общото становище, което беше изразено от парламента. Така че аз напълно се присъединявам към този доклад, повтарям го. Този доклад е много добре обоснован и съвсем целесообразен. Благодаря. Благодаря. Не виждам други членове на, ком... на комисията, които искат да изхадемат думата, така че давам думата на господин Солаш, който е представител на Комитета на регионите. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик за комисията Котер в Комитета за регионите и по времето на председателство нашия колега Варкас Ванкар Сяго е, ние приехме един доклад единодушно, всичките се произнесоха за... Най-напред една чисто формална забележка. Искам да приветствам докладчика за неговата работа, но и за качеството на работата, която извършихме заедно, защото се срещнахме с него, говорихме и беше взето под внимание основното, което ние казахме, освен по една точка, но която беше припомнена от всички. И, по принцип ние сме против макроекономическите условности по редица причини, които могат да бъдат изразени тук. Но след като нещата вече са свършени, ние като законодатели, ние трябва да направим така, че нещата да протекат колкото може по-добре. И в това отношение ние привлекохме вниманието върху няколко въпроса, които искам набързо да припомня. Е, искаме днес е, да се въведе, да се говори за риск. Аз съм заместник председател на Роналд, който е един голям френски регион. Аз съм председател на Комисията Европа за Асоциацията в Франция и се занимавам с много териториално сътрудничество. Казвам го на всички и смятам, че всички, които участват в режи, аз също съм заседавал в тази комисия, която бях европейския парламентар. Аз казвам, имаме нужда от стабилност, и извън тази, е, докато всъщност макроекономическите условности всъщност могат да доведат до несигурност в управлението на структурните фондове. И второто нещо, което подчертавам, мисля, че трябва също да внимаваме, препрограмирането е един чудесен демон, дявол, сега сме 2015, ние сме е, е, броим на, на, на, на бръсване на ръка програмите, които са пуснати. Франция беше доста в авангарда и а, не съм похарчил още 1% от структурните фондове след началото на периода. Все пак това трябва да се има предвид. Препрограмирането може да бъде теоретично нещо разумно. Аз съм е, се занимава с економика, знае какво може да се направи, но на практика административният товар на пред, сроковете ще бъдат основен проблем. Така че ние в това отношение искаме да се внимава много. Третата забележка, тя ви касае, както казаха няколко говорители, споделяме това един модел, тази макроекономическа условност трябва да ангажира Европейския парламент. Европейския парламент трябва да участва, защото вие сте законодателите, вие трябва да участвате в този процес който не може да бъде чисто административна някаква процедура. Освен това, казвам, че в много страни политическият цвят на местните власти по път не е същия като на централната власт. Така че може да има силни политически конфликти. И единствено Европейския парламент има тази легитимност да участва в този дебат. Това е много важно. И още две забележки, чисто методологична една. Комитета за регионите има вече необходимите инструменти за мониторинг, е, така че може много внимателно да се следи какво се прави, аспектите, където е, има възможност да се действи там, къде се действа. Комитета за регионите ще предостави тези инструменти на ваше внимание. А за Клозата за инвестиции ние сме много положително настроени за всичко, което може да позволи на местните власти да продължат да инвестират отвъд стриктните правила, които проистичат от макроекономическата условност. И още веднъж благодаря на комисията режи, благодаря на докладчика за чудесната работа и оставаме на ваше разположение. Благодаря. Thank you. Thank you. Благодаря. Надявам се, че ще продължиме с това отлично сътрудничество с Комитета на регионите. Благодаря ви за приноса. А сега давам думата на господин Фан Бреска, който е представител на комисията. Имате думите. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал също да благодаря на докладчика за проекто доклада. Ние наистина високо ценим факта, че доклада е, е взел предвид предпазливият подход, залегнал в е, е, документа на комисията относно приложението на член 23. Ние също бихме искали да има стабилност и да се избягва честото препрограмиране. Бих искал да кажа нещо общо. Препрограмирането не е нещо изключително, това е нещо, което се случва а, и за 10 а, години, когато в крайна сметка приоритетите се променят, така че понякога е необходимо да се приспособят програмите. Единственото е че член 23 дава възможност на комисията да поиска от държава членка да извърши препрограмиране сам. Само ако има препоръки специфични за тази страна, които да а, изискват а, пренасочването на средства към даден приоритет. Така че на практика комисията трябва да се аргументира и то с доказателства, ако изисква от дадена държава членка препрограмиране. От друга страна, държавата членка и региона трябва съответно да изберат начините за приложение, последиците от специфичните препоръки, т.е. какви точно мерки да се вземат, да се прилагат и така нататък. И още нещо. Някои забележки по, един, по е- някои от точките, които бяха споменати. Първо, точка 6, 8 и 24. Става дума за допълнителната информация и начина по който препоръките ще бъдат включени и приложени. Ние ще започнем едно изследване а, тази година по начините по които а, оперативните програми подпомагат изпълнението на специфичните препоръки и мерки. Така че ще започнем работа по този проблем тази година и в последствие ще ви представиме резултатите на този анализ и изследване. И още нещо. Първо, точ, по точка 11 споделяме вашата загрижност да няма прекалено много а, тежки процедури, да, да няма препокриване с европейския семестър. Всичко ще се, ще се вземе а, предвид, за да няма препрограмиране, което да проистича от а, европейския семестър. И по този ще вземем е, също необходимите мерки, за да проследяваме е, правилното приложение. второ, ние също така споделяме вашето мнение, че бюджетните проблеми имат последици както на национално, така и на поднационално равнище. И в крайна сметка регионите или поднационалното равнище реагира на а, проблемите, проистичащи от националната задълж, задълж, задължаемост. И по точка 24 коя... Това също беше казано многократно. Да, в, в, ние не, не сме споменали Европейския парламент в насоките, защото насоките са следствие на становище на комисията от декември 2013 година относно 6, 6 алинея на 23 член където пролята и на парламента е ясно и точно разписана в предишните 15 члена. Така че ние просто по този начин отговаряме на становището на комисията от декември 2013 година. Член на 20 е, и Трети, разбира се, предвижда комисията да информира Европейският е, парламент на всички е, равнища, на които се прилага член на така че ние винаги ще се допитваме и ще получаваме мнението на парламента. Той винаги ще бъде е, информиран, ако се предвижда спиране или препрограмиране. Благодаря ви, казва председателката. Ние Разбира се, ще следиме много внимателно вашата работа и анализа страна по страна. И начина по който се изпълняват специфичните препоръки. Господин Бланко Лопец, искате ли да реагирате? на някои от въпросите. Имате дума. Грация, сеньора президента. Благодаря, госпожо. Един конкретен въпрос беше поставен във връзка с член 8 и мисля, че представител на комисията уточни известен брой е, елементи, но е, независимо от това, това е което всъщност комисията уточняваше по насоките по член 23 трябва да се взима под внимание винаги е, позицията на съвета и на държавите членки и по отношение на пътствията за приложение на член 20 и е такъв случай. Но искам да ви благодаря за всички забележки, на всички да благодаря за забележките, които бяха направени. Докладът е плод на диалог, който ние установихме с е, докладчиците в Сянка и винаги съм смятал, че приложението на макроекономическите е, условия всъщност проистичат от дебата, който, който беше проведен. Това е, имаше е, тогава отхвърляне от страна на комисията. Беше поискано приложението на този член да бъде на основата на голям консенсус в комисията. И трябва да се търси този консенсус и това е нещо много трудно. Защото ние тръгнахме от а, доста сериозни разногласия, но както и да е, в крайна сметка това е идеята, нали, да намерим някаква балансирана форма и мисля, че ще успеем. Остава ни, разбира се, още време да изчистим някои неща да разсеем някои съмнения, но както казах, е, има разпоредби на комисията, които улесняват доста нашата работа, така че аз държа да благодаря на комисията за това. Благодаря за всички за забележките. Ще продължим да задълбочаваме работата след като се запознаем с измененията, за да може този доклад да бъде предмет на един широк консенсус и да не забравяме, разбира се, че не може да минем без становището на Комитета за регионите. Тук имаме едно добро предложение, комитета го признава, но ако имате някакви други забележки, ще имаме време да подобрим още повече становището на парламента по отношение приложението на този член. Благодаря на всички още веднъж. Благодаря за работата, която беше извършена от е, екипа на нашата комисия. Тем, колегите много улесниха моята работа. Беше голямо удоволствие да работя с вас. Имам още месец и половина да работим с всеки един по-отделно, с всички, които изобщо искат да допринесат за подобряването на доклада. Благодаря. Благодаря за тази положителна дискусия. Нека да напомня, че крайният срок за внасяне на измененията е на обяд на 19 май. А сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. А именно първоначално, първоначален а, обмен на мнения за стратегията на Европейския съюз за региона на Адриатическо и Юнийско море. Докладчикът е Иван Яковчич от Алде след искане на съвета през юни 2014 комисията изготви комунике за стратегията на Европейския съюз за регионите на Дратическо и Юнийско море. Има план тази стратегия е третата европейска макрорегионална стратегия, която включва 8 държави. Половината от тях са държави членки Италия, Словения, Хърватия, Гърция и а, някои други кандидати Албания, Черна гора и Сърбия. Или потенциални а, кандидати като Босна и Херцеговина. Е, основната цел на стратегията е да се насърчава економически и социален просперитет в района с растеж и създаване на работни места. Европейската е, кохизионна политика ще изиграе ключова роля. Стратегията има за цел да подобри привлекателността, конкурентоспособността и свързаността на региона, като се запази околната среда и а, е, се уравновеси управлението на бреговата и морската екосистема и също здравето на хората. Имаме докладчик, както вече каза господин Яков, Яковчич, както и докладчик Сянка тук, както и представител на Европейската комисия. Господин Яковчич, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. началото, нека да кажа, че впечатлението ми е, че тази инициатива е вече се е превърнала в нещо стандартно. Това е предложение отдолу нагоре, идващо от местните власти. И дойде до връхната си точка през италианското председателство. Тя започна през ноември миналата година и тази инициатива за стратегия за региона на Адриатическо и Юнийско море е великолепна. Тя беше добре приета от държавите на Западните Балкани, които са кандидати, потенциални кандидати също. Споменахте вече интересни елементи от тази стратегия. Няма да ги повтарям, но ще ви кажа какво аз забелязах в тази стратегия и се надявам, че колегите, които са тук, ще ни дадат своите становища, за да можем да изготвим до юни първият проект на този доклад. След това, разбира се, ще се разгледаме измененията на всички депутати през лятото. И надявам се е, до октомври, може би първата или втората пленарна сесия, евентуално този доклад да бъде гласуван и прият. Така че, Първата дискусия се проведе в Страсбург преди около месец и половина между докладчиците и за докладчиците. Смея да твърдя, че заседанието беше много полезно. Докладчиците в сянка, както и аз самият, се срещнахме, дискутирахме подробно темата. След това имах двустранни срещи с докладчиците в сянка по този доклад. Създадохме една добра работна атмосфера и смятам, че ще продължим така при изготвянето на целия доклад и се надявам също да постигнем консенсус между политическите групи. Считам, че аз имам приятното задължение да напиша този документ. Нещо друго, на което искам да сложа акцент е, че присъствах три пъти на заседанията на Комитета на регионите. Те имат работна група там по Адриатическото и Юнийско море и стратегията за този регион. Така че можах да присъствам на техните заседания тук в Брюксел и да дискутираме с тях темата. Те изразиха своето становище и по този начин също участват в написането на доклада. Бях поканен и на голям брой заседания, където дискутирахме региони, интересите на отделните региони. Първо нещо, което искам да спомена, е, че като докладчик отидох да посетя различните държави. Говорих с премиера на Харватска, господин Джуканович от Черна гора, господин Рама, господин Вучич в Сърбия. И искам да благодаря и на господин Богович, един от докладчиците в Сянка, който, надявам се, ще ни осигури среща с словенският премиер. Също разисквах темите на различни нива с италиански представители, включително и с председателя на региона на Венеция, Венето. Същото въжи и за Гърция. Там ще се срещна с различни министри, които ще ми дадат тяхното установище. Ще има една конференция в Гърция, посветена на тази стратегия. За съжаление, тя съвпада с пленарното заседание в Страсбург, така че няма да мога да отида лично, но ще изпратя някой, който да ме замести. Какво мога да кажа за тази стратегия? Тя е много добре посрещната. Всички очакват много от тази стратегия. Надявам се, че ще бъде много плодотворна нашата работа и че ще решим конкретни проблеми. Например, човешките права, основните права и да дискутираме също и теми като енергетиката, морския транспорт, риболова и много други. Надявам се, че стратегията ще бъде добре приета и в а, а, държавите членки на Европейския съюз, както и другите страни кандидати или потенциални кандидати. Да, благодаря ви. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка, господин Богович. Заповядайте. Хвала за бесед. Благодаря. Благодаря ви много. Читам, че докладчика постави правилните въпроси. Адриатическо море и Юнийско море и техните басейни са един важен регион от Европа, Европа, Италия, Словения, Харватия, и Гърция са държавите членки, включени в този басейн, както и някои е, бивши републики от Федеративна република Югославия, Босна Херцеговина, Черна гора и е, Сърбия и Албания. Допълнително е, развитието в този регион е много различно. В някои държави членки е, БВП е равен на 50% от е, средния в е, Европа. На други е много по-нисък. Същото въжи и за безработицата, която варира от 4 до 30% в региона и може да определиме дори специални микрорегиони или островчета на по-висока безработица. Същевременно тази стратегия се появява в момента, в който започваме една едни, а, един нов период от политиката за сближаване и тази нова стратегия има за цел да допълни цялостната политика на сближаване и за а, известно сближаване на регионите, особено след а, като този регион в продължение на години бе разтърсван от е, конфликти. Не само хетерогенният аспект на региона е предизвикателство за нас. Има също и транспортни проблеми. От една страна имаме пристанища като Риека или Котор, Котор, които биха могли да бъдат е, използвани много по-широкомащабно за пренос на стока през морето. Същевременно а, и дори да се подобри, подобрат морските, морско-транспортните връзки, има много проблеми свързани с сухоземния транспорт, има проблеми с енергийната, енергийните мрежи. Най-вероятно ще трябва да се създадат а, нови прераз, е, е енергийни преразпределители и устройства за свързване на мрежите. Същото, същото въжи и за екологичните проблеми свя... Е, също. Разбира се, тези неща са свързани, тъй като добива на петрол и газ от Атриатическо и Юнийско море биха могли да имат последици за екологията. но нека не забравяме, че Адриатическо море е затворено море, т.е. замърсяването е много по- е много по-чувствително а, и има големи градове по крайбрежията, които допринасят за замърсяването. Също така има и а, а, проблеми с а, изпразване на трумовете на корабите и така нататък. Тоест е, има много проблеми, които трябва да намерят свое решение. Нека не, бих могъл да спомена също така и корупцията, която е доста разпространена в този регион. Тоест има много из, много измерения, които трябва да, вземат, да се вземат предвид, да не говорим и за организираната престъпност, която се шири в някои от тези държави. Така че не става дума само за средства, става дума за една по-добра координация на политики а, с, с една, с цел организиране на едно по-тясно сътрудничество. Но същевременно подобна стратегия би спомогнала много, особено на държавите, е, които са кандидатски или които имат желание да се пристигнат присъединят някой ден към Европейския съюз. Така че трябва да благодариме на колегата, кой, чийто доклад е много своевременен. Надяваме се, че тази стратегия ще бъде прията през а, есента. И ще внесем изменения. След. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Е, преди всичко искам да подчертая, че Напълно се присъединявам към това, което каза колегата Яковшич. Благодаря му за извършената работа и работата, която все още извършва. Става дума за една стратегия, която е възходяща. И именно към това трябва да се присъединим. Считам, че работата, която трябва да извършим заедно, е изключително важна, защото мотивировката на една стратегия е именно да се излезе извън националните граници. Трябва да се мисли за всички територии и трябва да мислим и да вземем под внимание структурните им характеристики. Нашата обща стратегия всъщност се, има един общ знаменател, Адриатическо и Юнийско море. Става дума, това са много богати морета на природни ресурси. Те са специфични, но и самите морета сами по себе си могат да съставляват известни трудности, като на мобилността, а и за развитието, най-просто казано. Стратегията касае 110 милиона лица, 70 милиона лица всъщност. И мисля, че е, стратегията е изключително важна, защото 8 е, страни се срещат и ни дават възможност да подобрим отношенията между самите страни, които са част от Европейския съюз, а и отношенията, да се позволят отношенията с страните, които не са в Европейския съюз. Трябва да се съчетаят положителните фактори, трябва да се използват богатствата на различните страни съвместно, но трябва и да се преборим и с някои трудности, като управление най-напред, а и самото управление на този макрорегион вече беше споменато. Има такива пилотни комитети, но ние сме тези, които трябва да покажем кой е пътя за една стратегия, която да позволи да работят заедно острови, планински райони. Това е изобщо една територия, която има много особености, но която има и много трудности и слабости. И именно трябва много добре да се определят кои са тези слабости и по тях да се работи. Да се измисли някаква система, която да позволи да се съсредоточим върху две цели. Най-напред става дума, според мен, да се е, изчистат някои неща, които са били, към които е имало погрешен подход до този момент. И, например, някои проекти, които е, да се справят с някои политики, които са били погрешни. Например, в областта на замасяването и околната среда е, на европейско равнище сме действали, но политиките може би не са били толкова успешни. Но мога да дам и други примери например, в областта на рибарството. Някои рибари всъщност страдат много от политиката в областта на риболова и те изживяват като някакво ограничаване. И, разбира се, има някои нормативни аспекти, които е, могат да позволят известна динамика, известна творчески подход, научно-съдателска дейност да се засили. Всички ние знаем, че макрорегиона Адриатическо и Ниско море ще се развие чрез основните а, стълбове. Вече бяхме говорили по този въпрос, говорихме за общите знаменатели на тези морета, но всъщност тук става дума за растежа. В а, рамките на работата, която ще извършваме, е, университети, институти могат да ни помогнат. Е, изобщо всички, които се занимават с е, морската среда. Всички са заинтересовани от това. И всичките кохезионни политики, всичко, което се работи в областта на териториалното развитие. Говоря също и говорих също и за качеството на околната среда, може да се проведат дейности в полза на тези територии, но и самите територии трябва да бъдат по, по-дейни и трябва да се справят с природните бедствия, които са все по-често срещани в европейските области. Именно трябва да се извършва оценка на рисковете, защото знаем до каква степен превенцията е важна в тази област. Трябва да се засили научно-изследователската дейност в областта на зелената енергетика, е, възстановимите енергийни средства. Говорим също и за транспорта, начин да се свържат е, регионите помежду си, защото казахме, че там съществуват много проблеми в тези територии. Е, трябва да въведем нова динамика в всичко това трябва още да се усъвършенстват и мрежите, които да позволяват връзките между пристанища, летища, да се засили мобилността, да се е, осигури ефикасен транспорт. Няма да продължавам по-нататък да говоря също и за туризма, но всички тези региони трябва да се развиват а, и чрез туризма. Има някои места, които са буквално безценни и тази стратегия трябва да предвижда възстановяването, консервирането, запазването на някои ценности, които са част от с които са в списъка на ЮНЕСКо. Трябва да се осигури управление, което да прилага добрите практики, самата стратегия не може да бъде оптимална като Подкрепена с фондове, но никой не ни пречи чрез тази стратегия да насърчаваме частните инвестиции. Тази стратегия трябва да се говори за нея. Много е важно да се, да се разпространяват целите на тази стратегия, за да може да се гарантира доброто и функциониране. Това е работата, която ни предстои. Тя е доста голяма, но смятам, че имаме необходимите предпоставки за всичко това, може да подкрепяме, да развиваме е, всичко, една такава стратегия, но не може да не, да не прилагаме интегриран подход. В началото още беше казано, че трябва да се работи усърдно, за да може да превърнем е, местните слабости в чудесни възможности. Благодаря. Благодаря ви. Това е много амбициозно у мен на мнение по тази стратегия. Но ми е задоволство. За мен е голямо удоволствие и чест да бъда докладчик в сянка и, и участвах с удоволствие заедно с колегите в подготовката на този доклад за една стратегия, която може да има отлични резултати за региона. Стратегията почива на четири стълба, които са взаимосвързани. Всъщност, постигнахме равновесие между тези стълбове. Същевременно е важно, че нито стратегията, нито мерките са обвързващи за а, държавите членки. Това е само едно предложение за това смятам, че е много важно да има добра информираност на обществеността, както и на съответните власти за възможностите, които предоставя тази стратегия. Това ще да даде на да държавите възможност да се научат и как да а, освоят фондове, като чрез обучение на съответните кадри за освояване на средства на Европейския съюз. Региона е много зле свързан от гледна точка на транспортните връзки, особено ако го сравниме с останала Европа. Ако, пример, не искате от Загреб да, да, да стигнете до един от островите, са ви необходими поне 9 часа. Аз, разбира се, говоря за моята страна и е, моят роден град, който е на остров. За това наистина трябва да се планират инвестиции в областта на инфраструктурната на транспорти. Също така аз обаче съм против добива на нефт и газ в морето, защото това ще, ще, бъде, ще бъде заплаха както за туризма, така и за рибарството. Особено където, на места, където има много малки възможности за трудова дейност, като например на островите. Госпожа Молюс. Добре, тогава госпожа Вана имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз се извинявам, защото господин Давърскалач отсъства и бих искал да повдигна основните проблеми, които стоят пред нас зелените. Хрватското правителство е предприело някои инициативи за добив на нефта и особено в и, е създало офшорни платформи, но няма достатъчно прозрачност при предприемането на тези дейности, не е, е не е имало предварителен публичен дебат и това е заплаха за морското биоразнообразие и екосистемите в региона. Това беше подчертано, включително и е заплаха за доходите на много от живящите по крайбрежието, които се занимават с туризъм и рибарство, така че а, а, ние се противопоставяме на подобно, подобен добив и бихме искали докладчика да вземе предвид нашите бележки, както и включително и всичко, което е свързано с устойчив туризъм, основ, и запазване качеството на околната среда. Благодаря. Госпожа Дамато. E Благодаря аз също държа да благодаря на докладчика и да изразя своето задоволство. Това е една интегрирана стратегия, която касае 70 милиона души. Няколко страни извън Европейския съюз са заинтересовани също. Остава дума да се въведе сътрудничество и между европейските страни от Европейския съюз. Това, което искам да кажа, че четирите основни страни и основните е, елементи, туризма и е, транспорта и други трябва да се вземат от внимание да се, посоч... да се изготвят някакви напътствия, които да не е, визират транспорта, които да не визират по-голяма устойчивост, които да не касаят морските системи и така нататък, би било безмислено. Аз мисля за някои проекти. В комисията имаме голяма възможност да работим там. Ще чуем и становището на шесте останали комисии, но се надявам, че ще успеем да работим, за да отговорим на предизвикателствата. Териториите са, имат съответните трудности, трябва да им бъде помогнато. Ще припомня въпроса с, за трайното развитие до този момент, като че ли не сме били достатъчно внимателни. Така че ние в нашата комисия трябва да решим какво трябва да се прави по отношение на този доклад. Какво желаем ние да направим? Надявам се, че нашето сътрудничество ще бъде а, изключително полезно. Благодаря. Now... Много. Госпожа Шуйка. Може, може би не произнасям името ви както трябва. Благодаря. Шаница, али само... Аз не съм член на вашата комисия, но съм член на комисията по околна среда и, на, и външните работи, така че а, смятам, че дойдох тук, за да чуя вашата дискусия и да мога да напиша становище в моите комисии. Ние с господин Кошич сме, сме работили дълги години. В момента, в който а, започна работата по стратегията. Аз очаквах, може би, един малко по-подробен документ, но разбира се, нещата ще се развиват в е, бъдеще. Всичко това почива на едно становище на комисията към парламента, комитета на регионите и така нататък. Това беше тук тогава, когато започна работата, вече имаше три държави членки, сега вече те са четири, няма да навлизам в ти, няма да споменавам стълбовете, но... Някои казаха, че морето в миналото е било препятствие, може би. Но в региона на Адриатическо и Юнийско море, като, като че ли а, морето е винаги е бил мост а, между хората. Аз самата съм от Добровник, от Южна а, Харватия и ако искаме да отидем от а, Добровник до Равена, град с който е, сме е, побратимени, то трябва да се отиде до Загреб, оттам до е, Бари и така нататък. Така че трябва да се, да се помисли за нови транспортни връзки. Е, които ще, доведат, които ще доведат до създаване на много работни места и така нататък. Имаме стратегия, която е изработена от комисията, но ние трябва да зададем ясно разписани цели на държавите членки, за да изпълнат тази стратегия. Както казах, аз съм от а, Харватия, от а, крайбрежен град, а, но когато говориме за добив на а, нефта, ние не, ние не сме против проучванията но против начина на действие на сегашното правителство, което е, извършва нещата без никакво допитване до обществеността. Да, трябва да се направят проучвания е, в Адриатическо море, но ние бихме искали да има прозрачност. Така че съм съгласна с колегата. Съгласна съм и с казаната от госпожа Томашич и с зелените, че един от най-важните проблеми в Северно-Адриатическо море е това. Бих искал също така да, да кажа, че наистина тази дискусия е много своевременна. Е, аз е, в преди да ние имаме също а, края срок за изработване на становища, но преди това мисля, че нещата трябва да се да, да се обсъдат. В момента мисля, че даваме по-скоро становище по изказаното от комисията и трябва да има малко повече координация в нашата работа. Благодаря. Нека да ви напомня, че това е първа дискусия. Ще имаме и допълнителни заседания. нека да ви напомня също, че по нашите инициативни доклади винаги има много хора, които участват. Господин Валкарсел, искате да вземете думата? Президента. Благодаря. Е, преди три години господин Алфонси, член на комисията, е, беше започнал един дебат е, за създаването на макрорегион между различните участващи страни в Средиземно море, без разбира се да влиза в конкуренция с Съюза за Средиземно море. И така колегата казваше, че независимо от резервите, все пак беше разгледана възможността за сътрудничество. И мисля, че това е една добра идея, преди да се говори за дълбочаване на сътрудничеството. Тези събития, които, на които бяхме свидетели в последно време, ни кара да разберем, че бъдещето на Европа е тясно свързано с, с Средиземно море и Средиземното море и че програмите за сътрудничество трудно могат да се прилагат и изпълняват. Европейската комисия винаги се отнася малко скептично по отношение разпространяването на макрорегионалните стратегии. Но все пак считам, че е важно да се подчертае, че ако опита е, вече е доказал добавената стойност, в социален, економически, териториален аспект, това изисква да помислим за разширяването на тази, това сътрудничество и в други региони. Така че всичко, което може да позволи повече сътрудничество между регионите, е добре дошло. Всяка стратегия, която би динаминизирала економиката на страните, трябва да бъде считана като добре дошла и полезна. Разбира се, без да се засилва бюрокрацията. Това е очевидно. Благодаря. Благодаря. Ако има други желаящи, господин Ван Нисерой. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че господин Явкович беше прав, като зададе въпроса какви са различните становища. Сега вече може да се запитаме каква е добавената стойност на този доклад – Мисля, че освен на, на пътствията, които докладчикът е, успя да е, определи, като изслуша различните колеги, мисля, че е, всъщност добавената стоеност на този доклад е да ни насърчи да сътрудничим, да покаже на страните, че има такива възможности, но все пак това не е кой знае колко. И за това моят въпрос към докладчикът. Какви са вашите заключения? Какво искате да направите? Какво, каква е добавената стойност на вашия доклад? Смятате ли, че вашия доклад ще позволи да се ускорят нещата? Да, ще ви позволи ли вашия доклад да подобрите или създадете нови инструменти, за да може това, което вече съществува, да работи по-добре? Искам да чуя вашето лично становище. Втория въпрос – управлението. Когато искаме да сътрудничим, се чуват различни така творчески мисли по отношение на трансграничните аспекти в Балтийско море. Например, видяхме какво може да стане. Знаете, че Балтийско море беше първата зона на трансгранично сътрудничество. Така че, господин докладчик, смятам, че може би трябва да следваме примера на в Балтика. Какво казаха там? Там се определиха приоритети. Казаха, първото нещо, което трябва да направим е да изчистим морето. Не смятате ли, че така трябва да се направи същото, когато се говори за Адриатическо и Юнийско море? Не смятате ли, че това би ви позволило да вземете необходимите мерки, за да помогнете на основните заинтересовани, като определите общи проекти, които да съберат различните страни, които да ви позволят да действате конкретно. Иначе, добре се готови да се говори за стратегии, за проблеми и така нататък, но не, смятате ли, че най-напред трябва да се определи една, един списък проекти между страни, които имат общи а, точки, за да се засили добавената стоеност на тази стратегия? Аз съм убеден за това, но искам да чуя вие какво мислите по този въпрос. И последно, и може би а, това е една литания, която много често припявам. Вие казвате, че няма да има специфични парични потоци за макрорегионите от е, кохизионната политика. И вярно е, иначе ако го направим, ще съборим тази е, кохизионна политика регионална политика, но е, това ще навреди за, за друго. Така е. Тъй, че Бих казал, господин докладчик, че макрорегиона не е някаква панацея, не е пенкилер. Така че ако създадем Европа на макрорегиони, вече няма да имате политика на региони. Защото искам да зная какво какво открихте като воля за сътрудничество и, и какво смятате, че как ще стане с финансирането? Благодаря. Благодаря, господин Яковчиш. Можете да отговорите, но преди това искам да чуя позицията на Европейската комисия. Господин Балетте. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, няма да злоупотребявам с вашето време. Нека да кажа първо, че очакваме доклада, който се подготвя и дебатът тук, не след обед, показва, че определено доклада ще бъде добър и полезен. Искам да се спра на няколко основни точки. Първо, така както беше казано от е, доста е, депутати тук, тази стратегия е резултат от един подход отдолу нагоре. Планът за действия за тази макрорегионална стратегия е резултат от едни широки консултации с национални, местни, регионални власти, гражданското общество, заинтересовани страни и е всякакви възможни заинтересовани страни, които успяхме да, да консултираме в периода 2013-2014. Четирите стълба, които изградихме, са резултат от консултациите. Те са а, в резултат от уроците, които си научихме от другите такива макроекономически стратегии за Балтийско море, за Дунавският регион и а, признаваме, че заинтересованите страни са най-важният елемент и а, и сътрудничеството, стратегията се крепи на сътрудничеството между отделните заинтересовани страни. Казахме вече също че ще съдим особено много енергийната ния пренос, както и опазването на околната среда. Тези проекти е, са показателни. Имаме доста примери за подобни смесени проекти, но 8 страни започнаха да работят. Те се споразумяха да работят по тези четири стълба. Това беше първоначалното споразумение. Този акцент беше много важен. Фокусирането върху тези четири елемента беше важно. А ние после ще помислим как да подсилим тези първоначални основи и да видим как да увеличим резултатите. Второто, на което искам да се спра, е, че ние сме на ключов кръстопът в тази стратегия защото в момента преминаваме от думи към действия. Стратегията беше приета миналата есен от Европейския съвет. Имаше едно събитие на 18 ноември под италианско председателство и сега работим в тясно сътрудничество с националните и регионалните администрации да изградим регионални структури. Това са ключови елементи, както вече казах. Няма да е, се случат нещата незабавно. Разбира се, имаме нужда от съвместно сътрудничество от всички заинтересовани страни и е, от различните структури, правителствени структури, които те, трябва да работят по резултатите. Имаме 8 участващи страни. Управлението трябва да бъде и ще бъде на няколко нива. Регионалните и местните власти ще бъдат поканени да участват. Комисията ще направи всичко възможно да продължи да помага и да осигурява стратегическа координация, но така или иначе всичко е в ръцете на тези 8 държави. Ние очакваме с нетърпение доклада който ще бъде прият от комисията ви през юни, ако правилно ви разбрах. И ние сме готови да помагаме с този доклад. И в момента, в който имате нужда от нашата помощ, ние ще направим всичко възможно да ви я предоставим. Както вече казах, ние сме на кръстопът, трябва да мобилизираме националните и държавните администрации да работят, по фазата прилагане на практика на стратегията, за да може стратегията да започне да осъществява на практика обещанията и към които очакванията са високи. Благодаря. Благодаря. Нека да разясня. Може би докладът ще бъде готов през юни. Тогава ще бъде разискван тук в комисията Реги. А а, одобрението може би ще стане през юли. Господин Яковчич, имате възможност да отговорите. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Исках да благодаря на всички колеги за много интересната дискусия и искам да благодаря и на господин Маннистел Рой за въпросите. Нека да обясня няколко общи факта. Макрорегионалните стратегии на Европейския съюз имат една начална точка, а именно не ново законодателство, не нови структури, не на новото финансиране. Така че а, аз бих... Е, аз ще ги спазвам, но все пак бих предпочел да имаме и малко финансова помощ за региона, но правилата са такива, каквито са. В отговор на казаното от госпожа Шуйка, правилата са там. Те не съм ги създала аз тези правила. Така или иначе, трябва да спазваме съществуващите процедури. И разбира се, бихме могли да се опитаме да променим някои неща, например, да променим тази политика на трите нета, ако смятаме, че не е правилната и разбира се, вие бихте могли да ни дадете становище по документа, по който се работи все още. Нека да се върна сега на въпроса. 70 милиона души, 8 държави. Тази стратегия е много важна за южната част на Европа. Особено в този контекст ние трябва да видим новите проблеми, с които се сблъскваме. Господин Пападемов, с него разговаряхме вече възможността да се включи тук въпроса за миграцията. Имиграцията и проблемите, е, идващи, пристичащи от нея за Гърция, както и за останалите съседни държави, определено трябва да бъдат включени в доклада. Без значение, че си даваме сметка за четирте стълба в стратегията. Е, те не включват обаче иммиграция. Нещо друго, на което искам да се спра, тази стратегия има огромна добавена стойност, има огромни ползи, защото ще позволи връзката между отделните държави. Госпожа Томашич говори за а, това. Да, много по-лесно е да стигнете до Канада, отколкото да се предвижите от един от градовете в региона до другия. Например, от Загреб до Рим или до Пескара е, имаме около 100 мили разстояние между двата града, е, но няма транспорт, няма връзка между тези градове. Така че това, което се опитваме да постигнем тук е по-силна свързаност в региона. Това не означава само, само между държавите членки, но и между другите държави. Адриатическият регион е много добре а, позициониран за подобни връзки. Бреговите градове вече са свързани с различни връзки. Има също и предшественик на подобни връзки в миналото и смятам, че бихме могли да продължим с това сътрудничество. Това, което ние ще направим тук е да създадем допълнителни ползи. Нека да работим и да дадем една рамка за бъдещо сътрудничество, не само чрез кохезионната политика, но и чрез други инструменти. Комисията Юнкер и Европейската инвестиционна банка също са готови да подкрепят тази стратегия. Господин Ван Нистегро. Да. Извинявайте, че, че ви прекъсвам. Господин Ван Нистерой, сега ще дам отговор на вашия въпрос. А, господин Катайнен, комисар, е готов да бъде открит. Попитах го дали фондовете на комисията Юнкер ще са а, отворени за страните, участващи в стратегията, дори за тези държави, които не са държави членки. Отговорът е да, ако има а, истински интерес от тези страни и компаниите в тях. Ако, примерно, една компания от Словения, а, Швеция или Германия имат интерес в този регион, фондовете ще са достъпни. И нещо друго, което повтарям непрекъснато в дебатите в Европейския парламент, а именно източниците на хидроенергия, на вятърна енергия. Хидроелектрическата енергия е с голям потенциал в региона и може да бъде използвана. Особено в една нисковъглеродна економика. Нали? Това ни е целта за Европейският съюз. Това е част от допълнителната полза, която ще създадем с новата стратегия. Наскоро е председателят на Европейската инвестиционна банка беше запитан на пленарно заседание в Страсбург дали ЕИБ ще участва в подобни схеми за междинни връзки в Адриатически и Юнийски е, регион, например един такъв коридор. Например, Триест Атина. Или пък е, е, газопровод, който да бъде пак част от тези коридори. Или пък да се установи ЖП коридор или модернизиране на съществуващи от Анкона до Бари. Това са ключови елементи за този доклад. Както виждате, имаме много конкретни предложения, които идват от участващите държави. И в заключение ще кажа следното. Нека да се бъда кратък, но все пак искам да отговоря на всички тези деликатни въпроси за а, извличане на нефт от Адриатика. Аз лично смятам, че не трябва е, да говорим за тревогите ни относно добиването на нефт в Адриатическия регион. Италия вече търси и добива нефт в Адриатически басейн от години. Такъв случай, защо другите държави да не го правят? В това отношение не разбирам позицията на харватското правителство. Ние сме вярно Хърватия вярно е туристическа държава, туризмът носи поминък, осигурява поминъка на много хора в региона, а, както и риболова. Мисля, че трябва да намерим някакво балансирано решение. Не смятам, че петрола сам по себе си може да осигури успех на економиката в региона. Но все пак считам, че трябва да бъдат изпратени ясни послания. Благодаря ви още веднъж за вашите коментари и искам да кажа, че нашият секретариат, секретарията на нашата комисия, скоро ще изпрати покани за всички колеги, за да се срещнем и да подготвим предложението. Едно от предложенията е да се видим по време на пленарният заседание в Страсбург. Да, благодаря. Ние очакваме е доклада, проекто доклада за юни, следващия месец. Очакваме с нетърпение дебата. Благодаря на всички, които участваха в този обмен на становища. А сега стигаме до следващата точка в дневният ни ред – а, а именно Транспортната комисия на Европейския парламент изготвя инициативен доклад по устойчивата градска мобилност и ние трябва да изготвим становище тук. Този пакет с него комисията се опита да, и, да насърчи уст устойчивата градска мобилност. Това е част от препоръките и пакета на Европейската комисия. Най-добрите практики, насърчаване сътрудничеството, научно-развойната дейност в сектора. Това всичко е част от сектора. Но днес докладчика господин Валка Карсел ще ни представи становището като становище на Реги относно устойчивата градска мобилност. Заповядайте, имате дума. Nuevamente, muchas gracias, señora presidenta, estimados colegas. Como bien saben ustedes, la... Благодаря, госпожо председател. Това е една тема изключително важна за економическия растеж в Европа. Става дума да се спазват, разбира се, и а, целите на опазването на околната среда. Кризата, която изживяваме в Европа, плюс тази в Украина, ни поставя в една ситуация, при която установяваме, че сме зависими от енергийно, в енергийно аспект. Трябва да се постави ударението върху конкурентоспособността, също и да направим така, че Европа да бъде по-независима и по-конкурентоспособна гражданската мобилност е ключов елемент, защото ще ни позволи да бъдем по-малко независими от, в енергийно отношение, да имаме по-чисти градове, а също така и да въведем една по-новаторска економика, която да генерира заетост с по-високо качество. Това е, което е, моето становище всъщност отразява и като се основа на следните аргументи. Трайната градска мобилност е нещо много важно, още повече в рамката на кохезионната политика и може да бъде финансирано в фонда ФЕДЕР. Би било много важно да се извърши количествен и качествен анализ на кохезионната политика във връзка с мобилността. Може да видим какво е и как протекоха нещата с кохезионните фондове и други инструменти в Европа. Много е важно всички европейски градове да въведат планове за мобилност, за устойчивост. Е, важно е платформата на комисията, която касае плановете за тайната градска мобилност, да бъдат в полза на градовете и на регионите за въвеждането на такива трайни планове за мобилност. Комисията трябва от своя страна да координира съществуващите инструменти, да развива напътствията, да насочва всички в един оптимален, оптимални рамки. Трябва да се дадат указания на градовете, които са истински участници в развитието и в приложението на плановете, за които стана дума. И накрая считам, че е, е изключително важно да се подчертая, че проектите финансирани от плановете Юнкер да бъдат координирани, да има цели и да се отговори на приоритетите на тайната гражданска мобилност. Това са основните линии в становището, което представям и това, което ми се иска е да може вие да направите вашите забележки и съм сигурен, че вашата позиция, вашите предложения за изменения ще могат да обогатят и подобрят този текст. И така ще може да представим един доклад, който да бъде важен, който да вземе предвид становището на всичките. Благодаря. Благодаря, господин Валкарсел. Сега давам думата на госпожа Крел първо от името на госпожа Смокова за докладчик като докладчик. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм истинския докладчик всяка, но колежката не можа да бъде тук и тя ме помоли да кажа няколко думи от името на групата. Най-напред благодаря на господин Валка Сер за това предложение. За нас нещата са ясни. Гражданската мобилност е една основна тема не само за гражданите и жителите на тези градове, които трябва да могат да се придвижват е, лесно и без проблеми, но също и за много други аспекти. Говорихте за економиката, но е вярно също и за възобновимите економики. Така че от економическа гледна точка нещо е изключително важно. Не е само движението на гражданите. Също така и връзката с климатичните промени е много важна. Транспортът сам по себе си е изключително е, участва силно в замърсеносферата. За това са необходими трайни, интелигентни е, решения в областта на транспорта. Имаме възможност именно да го постигнем. Градовете много често имат сериозен проблем с транспорта, с задръствания, претоварени мрежи, е, какво ли не сме пробвали, например забраната на движение на някои автомобили или по време на някои дни или часове, поиска се от производителите да променят е, да въведат нововведения в автомобилите. Но в планирането на решението за транспорта трябва да може да участват всички, които са заинтересовани. Например, когато се изграждат пътни инфраструктури, трябва да се консултират да се имат предвид и велосипедистите, които много често забравяме. Те имат своето място в, тези, в тази мобилност. Например, Поглеждането е изключително важно в този смисъл. Така, стана дума за европейската платформа, която се предлага от комисията. Колежката желая структурните фондове да бъдат използвани за подкрепа на тази платформа и да може тези нови интелигентни транспортни системи да бъдат съвместно финансирани и от е, съответните фондове. Тя счита, че съществуват вече такива smart cities, т.е. градове, които имат е, транспортни системи, разумни, интелигентни транспортни системи и тя смята, че трябва да се получим от решенията, които са е, приложени в тези градове, което ще позволи е, развиване на по- удобни, по-интелигентни, по-практически е, транспортни системи, така че тя ще подкрепи вашата работа. Благодаря. next... Благодаря много. Следващия докладчик в сянка. Госпожа Вана? Няма, не. Добре. Господин Пореба, който отсъства. Тогава господин Юланд. А, господин Яковчич, искате да вземете думата? Добре. Благодаря, господин председател. Ще говоря от името на АОД. Ще бъда много кратък. Абсолютно съм съгласен с преждеговорящите. Няма да навлизам в подробности. Искам да кажа обаче следното. Когато говориме за мобилност, мисля, че трябва да не забравяме, че тази мобилност трябва да е чиста, т.е. чисти превозни средства. Има обаче една тема, която искам да наблегна по-специално и според мен и тази тема не е, е разписана тук в доклада, а трябва да бъде. Става дума за нещо специфично и значимо според мен. Става дума за е, междуградската мобилност. Всъщност имам предвид е, градове, които се намират, да речеме, в гранични райони и които са разделени, да речеме, от граница, но всъщност те са един, един град, като Нова Горица, между Словения и Италия. Всъщност става дума за един град, който е разделен от държавна граница. Има хиляди такива примери в Европа и според мен подобни градове трябва да бъдат упоменати в доклада. Също така струва ми си, че тази, този трансгранична мобилност е от значение въобще и трябва да бъде вътре в доклада, господин Жено. Благодаря, госпожо. Бих искал да благодаря на докладчика за това становище и да добавя още нещо, като в качеството си на кмет на един средно голям град. Мисля, че от когато говорим за градска устойчивост, трябва да имаме предвид спецификите на отделните градове, независимо от размера. Аз съм град на кмет, кмет на град с 15 000 жители. Разбира се, нашите проблеми не са същите, каквито се Блъсква Париж, да речем. И решението ни може да бъде същото. Сега, Европейската комисия смята, че трябва да има добавена стойност в метрополите, в големите градове, но мисля, че и малките градове, средните градове от 10, 15, 20 хиляди е, жители трябва да се съберат и да създадат, да речеме, заедно едни съвместни програми за устойчива градска мобилност стабилност. Мисля, че още, още веднъж важно е, това е много важно, но какво съдържание включваме ние в градска мобилност, дали слагаме е, магистралите, магистралните връзки, морските връзки, велосипедите, така наречените, е, така наречената водна взаимосвързаност, защото и да не забравяме, че градско, градоустройството и управлението на градовете, това са и малките градове, и средните градове. Благодаря ви. Thank you. Thank you, Демат. Благодаря. Госпожа Дамата, не щете Е, добре, що ми искате думата. Становището на колегата каса е една тема, която е много важна за всички нас. Това е трайната мобилност и различните гледни точки бяха много интересни. Самия факт, че различните кохезионни фондове, по-специално ФС е, е, трябва да подпомогнат е, плановете за трайна мобилност за градовете, може да се действа и чрез оперативните програми, да се подкрепят форми на транспорт, които да са чисти, които да динамизират динамичността, най-общо казано, на териториален, в териториален мащаб. Мисля за транспорт, който да няма вредни излъчвания, който да се основава на възобновими енергийни ресурси. Комисията в рамките на своята ревизия на структурните инвестиционни фондове трябва да направи количествен анализ. И подчертавам също и количествения, е, качествения, пардон, анализ на тази политика. Ние сме изправени пред риск. Говорим за трайност, но все пак трябва да има повече прозрачност е, Става дума за тук много заинтересовани деца разглеждат нещата като бизнес и в много случаи има опасност да се да се получат някои залитани. Искам да се върна на самото становище, може би трябва да стане и позоваване а, на а, периферните зони. Имам предвид по-специално това да се направи така, че големите градове е, да бъдат възобновени. Не трябва граничните зони да, се, да бъдат изостанали, не трябва да гледам, наблюдаваме това, което се установява в Австралия или в Штатите. Трябва да защитаваме нашите градове и да осигуряваме трайността по отношение на опасната околната среда. Благодаря. Виждам, че и господин Пореба е тук. Вие сте докладчик в сянка, имате думата. Благодаря. Съжалявам, че закъснях, но бях, е, участвах в работата на друга комисия в е, момента. Така че ще бъда много кратък. Първо бих искал да кажа мнението си по, по това становище на родния си език. Първо бих искал да благодаря на докладчика за проектостановището, което е изработил. Мисля, че той наистина е включил голям брой проблеми, нещата някакси са взаимосвързани, последователни. Говориме за градската мобилност и по-скоро за усъвършенстването на градската мобилност Нека не забравяме, че от години вече гражданите страдат от отрицателните последици е, от, разраст, от разрастването на градовете. Аз ще разтежа нещата прагмани, прагматично. Мобилността трябва да бъде мултимоделна и интегрирана. През последните години са настъпили някои промени в начина на живот, които трябва да намерят своето отражение в транспорта, в цялото устройство на града. Когато говорим за транспорт и много, че, много често говориме за а, альтернативите на публичния транспорт, който е личния транспорт, но тук трябва да бъдем много внимателни и въобще създаването на альтернативите трябва да бъдат от е, така прерогативите от правомощията на самия град, на общината. В крайна сметка всяка община знае най-добре какво е е, най-доброто за нея е от гледна точка на транспорта, но същевременно Европейския съюз би могъл да подпомогне съответните единици при намирането на, кон... на решение. Така че когато става дума за иновативни форми на транспорта, аз мисля, че трябва да има по-широко участие. Аз ще предложа някои изменения и господин Хепман, давам ви думата. Благодаря, господин председател. И бих искал да благодаря първо на докладчика и да подчертая, че става дума за един отличен документ, един отлично становище, което включва много проблеми, обсъждани тук в нашата комисия, както и в други комисии. Бих могъл и още много комплименти да отправя на докладчика, но мисля, че по-добре да се спра на основните а, теми, засегнати в доклада, включително инициативи за младите хора като част от а, цялостната а, стратегия. Тук се говори за, чист, за чисти горива, хармонизация, Няма да повтарям казаното от преждеговорящите, но бих искал само да добавя, че устойчивата мобилност би могла да бъде е, един фактор за безопасност на движението по пътищата. И намирането на иновативни решения могат да се окажат по-привлек... много привлекателни за а, живущите в градовете и по този начин а, може би просто града ще стане едно по-комфортно, по-приятно място за обитаване и ще има повече възможност за съчетаване на личния и професионалния живот. Също така не трябва да забравиме и достъпност безопасността на обществения транспорт, особено когато става дума за хора с увреждане. Така че аз ще внеса измененията, но още веднъж наистина това е добро становище. Господин Ван Нистелрой. Voorzitter, dank u wel. Ik kan me erg goed vinden in de, de opzet van... Благодаря, госпожо председател. Аз съм е, съгласен с общия подход на колегата. Съгласен съм също и с е, връзката, която установява с структурните фондове, както и инициативите, които съществуват вече, като например Smart Cities и плана Юнкер. Напълно съм съгласен, е, господин Сер, но разрешете ми да подчертая една дума. Една дума не намирам тук. Велосипед. Колелото е чудесно средство за придвижване, като си помислим. Ние ставаме дебелем, ядем много и, и ставаме неактивни, неподвижни, а всъщност не е зле човек да повърти малко педалите. Тъй, че аз ще въведа едно предложение да се говори за колелата, но ще кажете, че може би защото съм нидерландец. Верно е, че ние сме царе на педалите, но <laughs> където и да отидете в влака, в автобуса, навсякъде, ще видите корела. А всъщност за човек, който кара велосипед, не използва никакви горива. Тъй, че мисля, че ще бъде пробив за комисията на транспорта да говори за велосипедите. Да, аз, аз съм напълно съгласна с вас. Дори можем и тук в парламента да опитаме, защо не. Следващият оратор, господин Ван Милтенморг. в е, е благодаря. Аз съм напълно съгласен с колегата и като докладчик в сянка на Комисията транспорт, аз видях докум... работния документ на докладчика и там се говори за велосипеди. Така че, колега, ще говорим за колелата, когато говорим за устойчивата мобилност. Но не е за това, което исках да говоря, госпожо председател. Мисля, че нашия докладчик е свършил чудесна работа. По-специално е, той подчертава значимостта на планирането на устойчивата мобилност, СОМС на английски. Това, което е важно е да дадем възможност на градовете да работят всеки в съгласно своите условия. Мисля, че градовете са, общините са най-добре запознати, те най-добре могат да преценят, да решат на място как трябва да се приложи тази устойчивост в мобилността. И, разбира се, структурните фондове могат да помогнат. Но субсидиарността налага това да дадем възможност на държавите членки сами да изготвят своите планове. Но имам едно малко безпокойство по отношение на субсидиарността. В параграф 8 се обръща към комисията, тя да въведе известен брой стандарти, по-специално да регламентира достъпа до градските зони, но и за е, сигнализацията. Е, кажете ми какво разбирате в, е, с текста на член 8 защото мисля, че е, градовете са тези, които трябва да направят някакви предложения, а не да им се налага нещо отгоре от Европейския съюз. Така че господин Ван може да ми даде някакви обяснения относно параграф 8. Благодаря. Благодаря се. А сега господин Полачек. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че становището е много добро. Така както госпожа Смолкова, така господин Клелс. И аз ще се съглася, че ще бъде добре да включим изискванията, според които Европейската платформа, както и групата, Европейската група на експертите за градската мобилност – трябва да включват също и представители на регионалните и местните власти. Доколкото разбира се, те представляват регионите и градовете с различни размери. Това ще бъде гаранция за това, че платформата ще дава резултати които ще отговарят на истинските нужди на гражданите. Същото ще въжи и за различни други групи от интереси, като например групи, които насърчават колезденето. И нека също да се спра на един парадокс от доклада. Искаме да има повече колездачи, повече пешеходци в градовете, но това означава, че ще има повече жертви, повече инциденти, повече ранени. Така че трябва да направим проучвания за причините за подобни пътно-транспортни происшествия, происшествия и да видим как ще намалим броя на жертвите. Например, измежду колездачите, за които говори господин Ван Нистелрой. Считам, че настоящите ни решения са доста ограничени. Трябва да бъдем по-инновативни. И втората ми забележка е, че е, трябва да разгледаме капацитета на транзит в градовете. Има много проблеми там. Например, замърсяването, трябва да насърчим инвестиции в това как да се заобикалят градовете, за да се избегне е, допълнителното отежняване на транспорта в градовете. Може би трябва да е, призовем градовете да, инвести, да инвестират в подобна инфраструктура, да се избегне тежкия трафик вътре през самите градове и също да помолим комисията да работи а, съвместно с градовете, защото обикновено тези инфраструктурни проекти са много скъпи. Това е по точки 7 и 8 на, на проекта доклада. Благодаря. Благодаря. Господин Балкарсел, заповядайте за отговори на въпросите и допълнителни забележки. I'm sorry, мистер Валкарсел. Извинявайте. Пропуснах представителя на Европейската комисия. Извинявайте. Сега давам думата на господин Ванс Линберг от генерална дирекция МУ. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че комисията Реги върви в същата насока като Европейската комисия. Благодаря на докладчика, на докладчиците в сянка. Бих казал, че всички ваши предложения са много добри. Както вече беше споменато, що се отнася до кохезионната политика, през декември 2013 комисията представи пакета за мобилност за съвместни действия на регионално, национално и европейско ниво, за да се решат проблемите в градския транспорт. И съответно трябва да имаме конкретни действия. Няма изисквания, конкретни изисквания, официални изисквания за такива инвестиции, но беше силно препоръчено на държавите членки да използват възможностите за подкрепа от кохезионната политика, за да изградят такива планове за устойчив транспорт за градовете. Вече беше казано в предишната програма, че бяха призовани тези държави членки да развият подобни планове. И нещо друго. Относно тази платформа за плановете за устойчив градски транспорт, това е вътрешен проект който ще се координира. Това, което се учи от платформата, е публикувано на сайта на Обсерваторията за градска мобилност. Благодаря. сега господин Сел. Извинявайте още веднъж. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с края като повдигна въпроса, който беше зададен от колегата във връзка с ролята на Европейската комисия. Вярно е, че тя е тази, която трябва да изготви общите насоки, не да отива отвъд. Защото не може да, да, си, да, да си затварям очите, че всъщност регионите, дори самите общини, градове, които имат отговорността да изготвят тези планове за мобилност. Европейският съюз само изготвя общите насоки. Господин Ван Нистер, аз не съм а, нидерландец, но съм напълно съгласен с подхода, който вие приемате. Това е един така, сериозен подход, не става въпрос за шеги. И вие сте прав, като казвате, че трябва да се мисли повече за колоездачите в рамките на градската мобилност. Така че беше изказано е изключително интересно, както и много други, които вече чухме по време на този дебат. Така че считам, че ако е, вземем преди всичките е, предложения, те са 13, и някои от тях вече бяха повдигнати тук. Разбира се, ние сме сравнително ограничени като обем на текст, не може всичко да обхванем, но както и да е, аз повтарям, вие всички а, представихте много интересни идеи. А, няма да се съмнявате, те ще обогатят този документ. който е, подчертава известен брой елементи. Всичко това е много важно. Това, което се казва, че зелената економика не е, е просто е така нещо, което звучи добре. Когато се говори за е, устойчивостта и за всички аспекти, които са свързани с околната среда, не са несъвместими е, термини с е, растежа. Напротив, вече беше доказано, че развитието на стопанството съдържа един стълб, върху който почива. Т.е. да се изхожда от спазването на околната среда. Това не е несъвместимо. Не е несъвместимо тези стълбове да, да, да, да, да се допълват. Това, което е интересно е с всички аспекти, свързани с пътната сигурност. Вече беше говорено за това да се съчетае частния живот и мобилността. Устойчивата мобилност може да изглежда малко по-абстрактно понятие, но мисля, че всичките предложения, които направихте, бяха интересни, всичките изявления бяха интересни, за което ви благодаря безкрайно. Мисля, че всичко това ще обогати текста на доклад. Благодаря. Благодаря. И накрая на дискусията предлагам крайен срок за измененията на обяд сряда 13 май. 13 май сряда на обяд. Благодаря. Благодаря за дебата. И тук приключваме с дневния ред за днес и продължаваме с заседание на координаторите при закрити врата. Моля да останат само координаторите.